случая Джилат Шалит. Предложение за резолюция от пет политически групи. Изменение пето към параграф първи. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. Изменение 6 по именно гласуване. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не, отхвърля се. Поименно гласуване. Изменение едно. Да. 8 за, 45 против. Отхвърля се. 9 въздържали се. Съображение 4. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. След съображение А, изменение 3 по именно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 14 5 против. Отхвърля се. Изменение 4 за против. Зажали се. Отхвърля се. Съображение Е. Изменение второ. по именно гласуване. Край на гласуването. <clears throat> Четирисет против, държали се 16, отхвърля се. И сега гласуваме цялото предложение за резолюция за против, въздържали въздържали се. Приема се с няколко гласа против. Няколко въздържали се. След това 6 предложения за резолюции за Мексико. Общо предложение от 5 групи. Първи параграф, изменение 1, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувате? Край на гласуването. Отхвърля се. С 45 гласа против. Параграф, след параграф 7 изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След параграф 9 изменение 3 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. 7 за, 54 против, отхвърля се. След параграф 10 изменение 8 за против въздържали се отхвърля се след изменение 11, след параграф 11 изменение 4 по именно гласуване може започнете да гласувате Край на гласуването. 54 против, отхвърля се. След 12 параграф, изменение 5 поименно. Край на гласуването. Отхвърля се с 54 гласа против. След съображение А, изменение първо, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 55 гласа против. И след, след съображение Жи, изменение 6 за продуктив. Зажали се. Отхвърля се. И гласуваме целия текст. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. 55, 57 за, приема се. И Корея. Пет предложения за резолюция за Южна Корея. Няма изменения. Моля по именно гласуване по целия текст. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. С 50 гласа за резолюцията се приема. 4 гласа против и 4 въздържали се. Ich habe vom Rat seine Standpunkte in erster Lesung sowie die Gründe. Съветът след първо четене съобщи своето становище. Имаме и становището на комисията. Това ще бъде включено в протокол. Имаме три е, месеца, за да изявим нашата позиция. Утре на 12 марта е крайната дата. Протокол от заседанието ще бъде одобрен, ще бъде предоставен за одобрение на следващото заседание. Сега ако не възразявате, ще изпратя резолюциите на тези, за които са предназначени. С това приключваме заседанието. Желая ви приятно прибиране.